Би било добре, ако запазите тишина в залата. Залата е доста пълна. Присъствието на комисар Левандовски, който всъщност е най-открития за медиите от всички комисари и най-ухажван от медиите, е, наистина събуди много голям интерес. Благодаря на господин комисара за това, че е сред нас. Една дискусия с него е наистина необходима ние трябва да дискутираме за изпълнението на бюджета 2012 година. Всеки от вас си спомня за обстоятелствата и развитията, които ни доведоха до там да вземем решение за този бюджет и това решение беше обвързано с бюджет 2013 година. Тоест става дума за 2013, за бюджета 2013 и е, окончателните плащания за 2012 година. Това е всъщност последният допълнителен бюджет за 2012 година и това е една от темите, които които ще бъдат предмет на изказването на комисар Левандовски днес. Изпълнението на бюджета 2013 година, знаете, това е тема, за която е известно, че парламентът е приел много ниско ниво за бюджет 2013 година, особено когато се има предвид, че това е последната година от текущата дългогодишна финансова рамка и една последна година от многогодишната финансова рамка естествено води до е, по-голяма необходимост от средства защото е, тази година съвпада с момента, в е, който програмите се изпълняват с пълна скорост. Има връзка и с 2014 е, година, първата година от новата средносрочна финансова рамка. И тук парламентът е твърдо решен. Мисля също, че и съвета е проявява решимост да започне нова финансова рамка на солидни основи. Ние не искаме да започнем с дългове новата финансова рамка, с разходи, които не се възстановяват. Тези дългове съществуват съвсем ясно, защото проистичат от предходната финансова рамка поради което ние ще помолим господин комисаря да ни представи своята оценка за решенията на Европейския съвет и да представи позицията на Европейската комисия по най-актуалните развития. Ще помолим господин комисаря да представи своята презентация, след което ще получат думата тези, които е, я пожелаха. Ще има и други въпроси. Господин комисар, давам ви думата. Масур. Благодаря за поканата. Както бе обявено, аз ще представя изпълнението на цифрите за миналата година, както и предстоящото за 2013 година. Тук новините не са много оптимистични. Водещото е многогодишната финансова рамка, която се договаря с, с преговори с вас. И така, изпълнението на 2012 година, това е бюджета, който се управлява от комисията, не за всички институции, но разликата не е съществена. Имаше пълно изпълнение, за това човек може да съди от преди така нареченото пренасене на средства и след пренасенето. До 2010 година винаги имаше неизпълнение с над 1 милиард. Да речем 1,6 милиарда през 2010. Сега бюджетът е напълно изпълнен. Всички пера са изпълнени, както за поети ангажименти, така и за направени плащания. Говорих с колеги, които дълго работят с институциите и казаха, че никога не е имало такъв случай. Близо 100% изпълнение. 99,99%. ,99%. това е добрата новина. А сега съотношението на плащанията. Тук бе най-сериозният проблем през 2012 -та. През 2011 предложението за коригиране на бюджета за 2011 година бе 500 милиона евро. Бяха прияти 200 милиона евро. А за 2012 и коригиращия бюджет за тази година говорим за около 6 милиарда, за да можем да изпълним това, което е планирано. С изключение на прекъснати и приключили стари програми от 2006 година. всяко евро с коригиращия бюджет бе изхарчено преди декември 2012 година. Така че това наистина бе една новост по отношение на бюджета и изпълнението на годишния бюджет. Това се дължеше и на новите разпоредби в финансовия регламент, така наречения пренос в края на годината. С това прехвърляне може да вземе малки суми от много пера в полза на пера, бюджетни пера, касаещи сближаването. Отново идеята бе пълно изпълнение на бюджета и оптимизация на дейностите. Всичко това доведе до положението с бюджета за 2012 година. Следващия слайд, който не е толкова оптимистичен, има някои оптимистични нотки. Развитие на неплатените разходи през годината. Тук са представени темповете на развитие на тези разходи. Виждате, че темповете наражда, нарастват. От 2009 те намаляваха, а сега през 2012 се увеличават. Това се дължи на коригиращия бюджет. Всичко опира до годишната вариация. Всички знаят, че размера на наплатените разходи расте. Но скоростта обаче бележи забавяне. Най-вероятно тенденцията ще остане и през 2013 година, което е важно да се намалят темповете на увеличение на тези разходи, трябва да проучим какво ще направим с резерва за 2013 година. Това е съвсем пределно ясно. Кохезионната политика. Наследството от 2011 година 10,7 милиарда и тогава това бе необичайна цифра. Обикновено около 6-7, сега, тогава беше 10. Заявените разходи, получени през годината, 50,6 милиарда плюс 14 на 100. Наличният бюджет обаче бе много по-малък. 40,7. Затова се отпуснаха допълнителни бюджетни кредити с коригиращия бюджет номер 6. Извършени плащания 45,1 милиарда което е плюс 6% спрямо 2011 година. Изпълнението през 2011 година отнес около 9 милиарда. През 2010 отнес около 9 милиарда повече, отколкото през 2011. Изпълнението на 2012 без около 6 милиарда повече от 2011. И така останахме с тези висящи 16,2 милиарда разходи, които често се дължат на приключването на някои програми. И пак участие заради необичайно големия брой заявени разходи през декември. Още едно обяснение на положението през 2012 година – Писмото за предоставянето на заявки за плащане имаше ефект. Да не, заявките не се правят в края на годината, а равномерно през годината. През последните два месеца на 2012 година пристигнаха 28% от заявките, в сравнение с 42% през 2011 година. Писмото имаше ефект, макар и не пълен, то позволява по-добро изпълнение на бюджета. Същата процедура трябва да се повтори тази година. Предстои изпращането на писмото. И с писмото пак получихме доста голям брой заявки през 2012 година, което може да се отрази на 2013 година. Изпълнението за 2012 година спрямо одобрения бюджет за 2013 година – Изпълнили сме през 2012 година повече отколкото тази година, макар да очакваме пик на заявките за плащания през 2013. Ето това е проблема за 2013. Освен пренесените неизплатени разходи, изпълнението е с около 2,3 милиарда повече от това, което е одобрено за тази година. Тук на слайда няма проблеми, тъй като имаме недиференцирани бюджетни кредити, но в други области не е така, тъй като се добавят Харватска и неочаквани разходи през 2013 година. Проблем за комисията е управление на паричните потоци в началото на 2013 година. Случващото се с преките плащания изискват две допълнителни 12 е, за да се покрият разходите. Обикновено получаваме около 30 милиарда заявки за плащания, които не могат да се обхванат с е, една 12 част отделена за януари. Искаме допълнително една 12 част да се добави. Въпросът обаче няма да може да се реши толкова бързо, колкото миналата година. През април. Сега това ще стане през май, че и по-късно. Това оказвам на фон на проблемите с паричните потоци. Всичко до голяма степен зависи от развоя на събитията през 2013 година. Това е въпрос, който е важен и за идната многодишна финансова рамка. Рисковете Наследството 16,2 милиарда евро, одобрения гласуван бюджет 45,2 милиарда. Това, което остава, като се приспаднат е, неизплатените разходи от минали периоди, е 28,9, което е много по-малко от получените заявки за миналата година. Според скорошни прогнози от септември, ще трябват много повече, около 68 милиарда за 2013. Следващата актуална прогноза предстои през май. Това, което казваме на база информацията към септември 2012. Единственото решение на проблема е приемане на коригиращ бюджет. Ще ви помоля да гледате на Хрватска като на изолиран случай. Спомняте си какво стана с преговорите за коригиращия бюджет миналата година. И коригиращия бюджет за Италия бе отделен от останалите въпроси. Тук, макар и по същество нещата да са различни, принципа е един същ. С Харватска имаме договор за присъединяване. Той не трябва да се замесва с недостига за 2013 година. С Харватска проблема трябва да се реши до края на юни от бюджетна гледна точка, защото присъединяването е от 1 юли. Тук нещата опират не само до економиката, и до политиката. В декларациите миналата година се говореше за по-малък коригиращ бюджет, за да се преодолее проблема с прекъснатите заявки за плащане и, и приключването на всички заявки за плащане от 2006. -та. Искам да представя на съвета истинската история за 2013 година. Информацията, която бе дадена е подвеждаща. Не може да се чака чак до октомври. Още повече парламента, предполагам, иска да обвърже плащането за 2013 година с идната многогодишна финансова рамка. Оживено се обсъжда въпроса дали да се продължи един дълъг скок, троен скок на... в системата с коригиращия бюджет. Ако това стане по-късно, с голям коригиращ бюджет и ако съвета се слуша в това, което казваме днес, това няма да се основава на суровата статистика, но няма да е изненадващо за нищо, като знаем какво стана през 2012 година. Не е никаква тайна. Да, има неизплатени разходи, Заложеното е много по-малко от необходимото за 2013 година. По-добре да се започне работа по-рано през годината, за да се реши проблема, отколкото по-късно. Основното предизвикателство за 2013 е как да се покрият нуждите и да не се стигне до започване на следващия многодишен финансов период с едно необичайно наследство, голям процент непогасени разходи от 2013 година. Многогодишната финансова рамка. Направеното е много под нашето предложение. За мен има и личен елемент тук, защото се урязва нещо, което аз лично съм одобрил. Разбира се, процедурата не е приключила. Предстои получаване на съгласието на парламента. Остава да се приеме регламента за многогодишната финансова рамка, решението за собствените ресурси, междуинституционалното споразумение. Това са нормативни актове с различен ефект и разбира се секторните проучвания. Проблема е доколко прогнозируемостта ще вземе надвес над битката за годишния бюджет. Това е в ръцете на парламента. Освен регламента за многодишната финансова рамка, решенията за собствените ресурси, има и обещание за опростяване. Инге Греслер е запозната с проблема, тъй като тя работи с нас във връзка с новия финансов регламент. Искам ясно да заявя. Искаме повече гъвкавост при изпълнението. Това е предпоставка за упростяването за бенефициентите. Искам само да спомена, че това е едно от предизвикателствата за 2013 година. Разполагаме се забележките на Сметната палата, но ако осложняваме прекалено много нещата, в редица области това е причината за грешки. Грешки, за които вината носи Европейския съюз. Понякога се говори за корупция. Не е така. Това са просто формални грешки. Вероятността от грешки нараства с повишаване на сложността на правилата. Та това е посланието, което искам да отправя На следващо място децентрализираните агенции и преразглеждането на финансовите отчети. Обикновено упростяването и децентрализацията не се считат за такива големи предизвикателства, но те остават такива за тази година. Следващата таблица ви е добре известна. Междуправителственото споразумение, разработено на базата на единодушие. Знаете кой поставяше най-трудни условия. Историята за маратона на преговорите е добре известна всичко според мен е много под това, от което се нуждаем. Не можем да прахосаме и едно единствено евро Аз застъпвам тезата, че се нуждаем от повече модернизация. Има някои елементи които, на модернизация, които бяха изпуснати при битката между държавите. Раздел 1А бележи ръст, както ще обяви председателя Барозо в понеделник. Mm-hmm. Увеличение освен в раздел 1А има и в раздел 3. още една забележка. Във връзка с бюджета. Той се нуждае от гъвкавост. Гъвкавостта бе спомената в декларацията на комисията – без гъвкавост управлението в бъдеще едва ли ще е успешно. Като си имам предвид колко малък е размера на средствата, не трябва да губим и едно евро. За тази цел е необходима гъвкавост. От името на лицата, които отговарят за изпълнението, за стигане на средствата до бенефициентите, Искам да кажа, че без гъвкавост бюджета просто няма да е изпълним. С това приключвам своята презентация. Още веднъж благодаря за търпението. Благодарим на комисаря. По... Сервираха ли ви чай, кафе? Всички имат ли си всичко? Добре, господин комисар, разбираме, че в момента започва изключително важен период. До сега не се е случвало четиримата председатели на четирите големи политически групи в Европейския парламент да излязат пред медиите с обща декларация в деня след Европейския съвет и то с отрицателна декларация. До сега не се беше случвало Европейският съвет да намалява европейския бюджет за период от 7 години. Многогодишната финансова рамка е въведена още през 1987 година и от тогава нито веднъж не се е случвало по отношение на действителните разходи бюджетът да се намали до 0,59% от БВП на Съюза. До сега също така не се беше случвало Европейският съвет да нарушава договор, европейски договор, договорът от Лисабон. Той влезе в сила през 2009 година. От 12 октомври 2011 е, година, от началото на преговорите в съвета по общи работи в съвета, парламентът настоява за изпълнение на своите правомощия по силата на договора от Лисабон в областта на законодателството, включително и годишните бюджети. На 88-те страници за ключе, извинете, 48-те страници от заключенията си съвета напълно пренебрегва позицията на парламента. Числата от последните години просто се преповтарят и в много сектори има намеса, в, има намеса по същество в политиките, които ще се финансират през следващия финансов период за парламента. Това е недопустимо и не приемливо. Господин комисарят го знае. Нашето заседание е открито. Председателството на съвета е представено тук, предават ни по интернет, има достатъчно представители на медиите тук. Да казвам най-съзнателно, че трябва да се разбере, че между позицията на Европейския съвет и позицията на парламента има два конфликта. Първо има конфликт по отношение на бюджетната политика. Той е тежък, но от класически тип. Тук става въпрос за числа за размера на финансирането на европейските политики за следващите 7 години и за разпределението на сумите по политики. Това е политическият конфликт. Но съществува редом с това и институционален конфликт а, конфликт. Европейският съюз просто за почна а, нещо като преврат. Наистина мирен, но все пак преврат. Няма а, голяма разлика от миналото, но все пак имаме нов договор. А, съдържанието на заключенията говори за злоупотреба с власт на съвета по отношение на парламента. Първо, съвета се намесва в законодателните правомощия на парламента както и нарушава бюджетните правомощия на парламента при определяне на таваните, бюджетните кредити за плащане и бюджетните кредити а, за поети задължения. Нещо, което води до пълна неефективност на преговорите за годишните бюджети. Това е ситуацията в момента. Което означава, че парламентът естествено е готов на преговори, винаги сме били готови, дори и когато сме срещали съпротива за това. Но парламентът не е готов на политически отстъпки, без да получи нещо в замяна. И от институционална гледна точка парламентът отказва да се откаже от правомощията си, дадени му от Лисабонския договор. Трябваше да го кажа, защото понякога това се забравя. Не отправям тези реплики към комисаря, но се възползвам от възможността. Сега сме 2013 година и трябва да обърнем поглед назад. Казах вече, многогодишната финансова рамка съществува от 1987 година и винаги са се изготвяли такива 7 годишни планове. Говорим все пак за бюджетната рамка за Европейския съюз за периода 2014-2020 година. Нашият мандат обаче изтича до година. Мандатът на комисарите изтича след една година, т.е. повечето комисари вече няма да ги има, много от нас вече няма да ни има, особено у нези, които не се кандидатират на избори. Мандатът на Евро... председателя на Европейския съвет не подлежи на удължаване. Така че е ясно, че през следващата година ще има нов председател на Европейския съвет. Тоест не президент, председателят Пой ще осъществява решения, взети от председателя Пой. Ако сравним положението с декември 2005 година, от 25-мата души, които тогава бяха там, сега има само двама. Това е германският канцлер и министър-председателят на Великото херцогство Лю... Люксембург. Така че нека да се попитаме кои от е, действащите лица в съвета в момента след 7 години отново ще бъдат там. Можем ли да поемем политическата и моралната отговорност за това да напуснем европейската сцена и да оставим на своите наследници един урязан бюджет, с който да им попречим да осигуряват средства за финансиране на европейските политики. Това е огромен конфликт. Председателят Ван Ромпой с право призова парламента да поеме своята отговорност и парламентът ще го направи. Но това е отговорност по-различна от тази на съвета и тази на комисията на базата на казаното от господин комисаря, за което впрочем много благодаря, вие чухте и аплодисментите, а, отправяме поглед към бюджета. Нека да изложа нещата в хронологичен ред. Първо, Хърватска. Това е по-особен случай. Мисля, че подходът е разумен. На второ място, а, вие не го казахте изрично, но разбрах от вас, че салдото а, за 2012 година, т.е. прочутият коригиращ бюджет номер 6, за покриване на бюджетни кредити за плащания чрез трансфери. Тоест, ние ще бъдем занимани с този коригиращ бюджет. Вие ще кажете кога, но очевидно ще, говор... ще говорим за получаване на 2,6 милиарда свежи пари. Председателят на парламента при, при приемането на коригиращия бюджет за 2012 година употреби този израз със свежи пари и никой не му възрази трети елемент по изпълнението на бюджета 2013. Ако съм ви разбрал правилно, господин комисар, в обичайния случай през бюджетната година могат да настъпят неочаквани потребности или непредвидени обстоятелства, които да изискват преразпределение на бюджетни кредити, на средства, т.е. през есента, септември или октомври, когато вече е, съществува по-точна представа за изпълнението на бюджета за следващата година, комисията ще представи своя коригиращ проекто бюджет. Ако правилно съм ви разбрал, както стана и миналата година. А за тази година, доколкото разбирам, имате определени планове, за които искате да чуете нашето мнение, мнението на нашите докладчици, включително докладчиците по многогодишната финансова рамка. Тъй като преговаряме за МФР и се Питаме във връзка с въпросния коригиращ бюджет каква ще е максималната а, сума. Може би трябва да се определи някакъв максимум. Комисарят се изразява внимателно, ние депутатите нямаме нужда да го правим, за това говоря направо. Може би ако се окаже необходимо, ми се струва вероятно да се окаже необходимо, в коригиращия бюджет за 2013 година трябва да се опитаме да получим увеличение, дори излизащо над тавана за 2013 година единствено с целта, както вече казах, да се погрижим периода от 2007 до 2014 година да може да се приключи по един нормален начин като много добре знаем, че до края на годината неосвоените бюджетни кредити няма да са изчерпани. N плюс 2, N плюс 3, тези прави, това правило, така или иначе, ни задължава да правим определени трансфери. Но ако бяхме си оправили бюджета, и а, снежната топка се беше стопила, сега нямаше да имаме тази лавина. Така че мнението на нашата, нашата комисия, на нашите докладчици наистина е важно за комисаря. Още две думи за многогодишната финансова рамка МФР. Господин комисар, преди 8 дни се обърнах с писмо към комисията, председателя Барозо и към вас, разбира се, като неин член защото ние се нуждаем от информация, съответстваща на тази, която има съвета. Нещо, което не е факт. Двамата докладчици, които отговарят за този ресор, казаха много неща, сигурно ще ги чуете и сега. Ние, разбира се, следихме а, медийното отразяване на съвета в своите страни. Следихме комуникетата на телеграфните агенции. Аз говорих пред Френския парламент и повечето от нас бяха крайно изненадани, когато установихме, че в много от страните членки правителствата си мислят, че могат много точно да назоват сумите така до с точност до 1 евро, а, които ще получат за големите политики на своите страни за следващите 7 години. Четейки обаче 48-те страници заключения на съвета, аз не виждам такова нещо виждам едни персонализирани подаръци, едни, едни коледни дарове, напълно неоправдани, напълно произволни. подаръци, които се превърнаха в нещо обичайно. Но те не са за 27, а за 25 и половина страни, да речем. Сега можем да си представим и при какви условия са вземани тези решения. Нашите законодателни комисии ще трябва да направят оценка на критериите, възоснова на които се решава коя страна, колко пари, за кой бюджетен ред ще получи. В някои от страните например, биха могли да, някои от страните могат да са сигурни, че ще получат определени суми, примерно, за своята аграрна политика, но на мен то, това ми се струва странно. Естествено, че представителите на правителствата трябва да говорят истината или това, което смятат за истина. В този смисъл не се съмнявам в казаното от тях. Също така не твърдя, че са зле информирани. Напротив, те са много добре информирани. Но според мен, ако ми позволите да се изразя наивно, за този феномен има две възможни обяснения. И има си протокол от заседанието, има приложения към него. Мисля си, че има още нещо, което правителствата знаят, а ние не знаем. А не можем да допуснем а, система, в която а, службите, отговорни за бюджета, парламента и съвета разполагат с различна информация. Парламента какво да направи в Wikileaks ли да провери каква информация има и дали има някаква информация, която съвета държи, но не дава на парламента. Това е едното обяснение. Другото аз смятам, че е, критериите за разпределение, които са много сложни и се съдържат в тези 48 страници, вземат пред вид, че трябва да се правят подаръци на дадена, на дадена страна, която смята тази и тази политика за важна, пък друга страна, която смята друга политика за важна и се дава подарък за тази политика. Тези критерии обаче са прерогатив на законодателя, така че законодателят трябва да знае, да е добре информиран кои са тези критерии и какви точно последствия поражда прилагането им. Значи това или ще е информация, от която да е ясно какви са критериите и разбито по страни да се знае защо тази и тази страна е получила толкова средства. От информацията трябва ясно да личи как Европейския съвет планира по новата система средствата, предназначени за страните и то разбити по политики, и по вноски за финансиране на бюджета, бюджета и вноски и от собствени ресурси. Само на базата на такива национални и двустранни обстоятелства очевидно е имало разговор в съвета. Не е имало преговор между 27, а 27 двустранни преговори. Очевидно, когато 27-те правителствени шеф, ръководители са били достатъчно доволни, Ромпо е излязъл със своето становище. Разбира се, че за него е постижение, че а, успял да постигне такъв консенсус, мога само да му сваля шапка. Но за информацията, аз писах на Ромпой, той беше онзи ден в парламента, успях да поговоря кратко с него. Той ми каза, че самият той не разполагал с тези числа, че това били числа, които излизали извън рамките на неговата компетентност, без да ми го е казал в прав текст, но разбирате какво имам предвид. Изобщо препратиме към Европейската комисия. Но аз му казах, казвам и на вас, господин комисар, ние не можем да преговаряме за бюджет, и да говорим въобще за бюджетни преговори, ако не разполагаме с същата степен на информация като съвета. Не говорим все пак за някакви тайни поверителни заседания на съвета. Говорим за бюджета. Той е сърцевината на парламентарната демокрация. И един последен коментар – Споразумението за многогодишната финансова рамка съдържа два текста от юридическа гледна точка – първо регламент за МФР и второ междуинституционално споразумение, което по силата на Лисабонския договор се запазва. За МФР знаем каква е процедурата. Единодушие в съвета след одобрение от мнозинството от парламента. А за междуинституционалното споразумение то си остава едно доста странно споразумение, защото то е разписано в договора, а представлява всъщност нещо като договор между трите институции. Това споразумение е нещо като оказа, опътване за употреба на множеството таблици с числа. На времето Бисмарк е казвал, че когато играчите са петима, трябва да си един от тримата – на времето са били пет. В междуинституционалното споразумение става дума за игра за трима играчи. Надявам се, че комисията разчита, че е един от двамата, а втория партньор е парламента, а не съвета. Това бяха бележките, които исках накратко да направя. Сега докладчикът има думата и след това останалите депутати. Господин Джовани Лавия. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на господин комисаря за това, че дойде днес при нас и за това, че ни представи данни във връзка с изпълнението на бюджета 2012 година. Също така посочи и важни цифрови данни за бюджета 2013. Е, ясно е, господин комисарът го каза, че в хода на 2013 година ние ще трябва да внесем редица корекции в бюджета. Някои са от технически характер, например такива, които са свързани с присъединяването на Харватия. И тук аз изцяло споделям вашето мнение това трябва да се разглежда отделно от е, всички останали теми, защото става дума за нещо от е, съвсем различно политическо естество, разширяване на Европейския съюз и Както казах, е, тази тема трябва да се разглежда по съвсем различен начин. След това и това е видно от данните, които представи господин комисаря, имаме плащания за 2013 година. Това е първата тема, за да се избегне поставянето на тежки окови на новата многогодишна финансова рамка. С поглед към бюджета 2013 година парламентът многократно посочи, че във връзка с изпълнението на бюджета ще има много големи трудности, защото няма достатъчно плащания. И днес комисарят, когато говори за парични потоци, за администрирането през 2013 година, това ще доведе проблеми в първата половина на годината, а през втората половина на годината тези проблеми ще нараснат. Най-вече поради факта, че сравнението във връзка с кохезионната политика, т.е. сравнение между това, което получихме през 2013, 50,6 милиарда и средствата, които наистина разполагаме, 28,9 е, милиарда. Т.е. имаме тук една празнота е, и то много голяма между това, което трябва да имаме и между това, което имаме в действителност и ни е необходима стратегия, с която да се опитаме да намалим въздействието на тази ситуация. Вероятно, е, трябва да се посочи, е, че има е, декларация на най-високо равнище. Председателят на парламента господин Шулц е, нарича това свежи пари и става дума за е, вземания от изтеклата година и в края на годината тези цифрови данни са намалени. След това, което проистича на това, от това споразумение на най-високо равнище, можем да говорим за такива цифри. И след това проблема с бюджетните кредити за плащания, които липсват. Аз не съм убеден, че в края на годината трябва да изчакаме до края на годината, за да внесем по-голяма корекция. Ние знаем, а и съветът знае, че са ни необходими допълнителни кредити за плащания, за да можем да изпълним задълженията, които имаме и да можем да плащаме в хода на годината. Ние трябва да решим дали този първи коригиращ бюджет, вместо да се ограничава изключително върху тези pending claims, както бяха наречени, все пак не трябва да бъде малко по-голям за да могат да бъдат задоволени потребностите от за текущи плащания през годината. И да не се получи така, че в края на годината да трябва да се е, намалява цяла планина от дългове. Това може да е, създаде трудности за много страни, които имат бюджетни проблеми. Мисля, че този парламент заедно с комисията трябва да провери възможността дали не може да се започне по-рано, а не да се чака до октомври, за да се е, представи и дискутира тази тема със съвета. И свързано по време с това, трябва да се проведат и други дискусии от съвета и парламента, които са неизбежни когато става дума за други теми. Едната е многогодишната финансова рамка, другата е изпълнението на бюджета. Но естествено тези две неща са свързани, защото това, което не направим през 2013 година, ще се прехвърли върху следващите години. Благодаря, господин Калфин. Искам да благодаря на комисарят Левандовски за информацията, която представи. И аз искам да се преселя с въпроси към тези зададени от господин Давия за тази година и за следващата. Наистина виждам доста притеснителни тенденции. Ако правилно тълкувам цифрите, които представи комисаря, дори и да използваме резервите от 11 милиарда за тази година, ще имаме 7 допълнителни милиарда е, на неразплатени разходи в повече спрямо предишната година. Тоест, дори и съвета да приеме да плати сега 11 милиарда, ще имаме 22 или 23 милиарда в края на годината на изплатени разходи. Как ще стоят нещата, ако не се съгласи съвета. Тогава ще имаме неплатени разходи в размер 33 милиарда, което е двойно повече от сумата за миналата година. Това е наистина доста тревожна тенденция. Комисарът пита как гледаме на плащанията. Ами единственият начин да погледне човек на, тази, на този въпрос е държавите членки да си изпълнят ангажиментите – ако вие измислите нещо друго, предполагам, че ще получите Нобелова награда за економика. За мен решението е просто. Или държавите членки покрият тези неплатени разходи, или те останат непокрити, неплатени, което обаче ще рекошира обратно върху държавите членки. И ще видите какво се случи. Това го видяхме миналата година. Ако Европейската комисия не изпълни плащанията, то това затруднява националния бюджет, защото националния бюджет така или иначе плаща на изпълнителите. От друга страна, в рамките на европейския семестър, държавите членки в крайна сметка ще бъдат наказани от комисията, защото надхвърлят дефицита. Това е една, как да го кажа, неясна, меко казана, политика и наистина проблема е голям. Трябва да призная, че няма решение предложено от парламента, но има предложение на нашата комисия вноските за европейския бюджет да не се считат за част от разходите най-малкото да не се наказват държавите членки за това, че има неизплатени средства от европейските институции. Знам, че това предложение ще срещне голяма критика, но идеята е най-малкото да не се налагат санкции на държавите членки, защото не са платени тези средства. От друга страна става въпрос за структурен проблем. Това не е проблем, който касае паричните потоци за тази и следващата година. Структурният проблем се корени във факта, че държавите членки бюджетират за вноски нивото на плащанията, не взимат предвид нивото на поетите ангажименти, даже не взимат предвид и таваните за плащанията. Сега се стига до там, че има нужда от допълнителни средства, за да се платят сметките. Това не е допълнителен бюджет, както редица биха сметнали. Това не е да се харчат повече средства. Харчи се в рамките на това, което е договорено от държавните и правителствени ръководители на държавите членки. Проблема според мен се крие в това, че е тотално сбъркан подхода за плащанията по линията на бюджета, държавите членки допълнително урязват тавана за плащания и, до, и така се стига до този проблем. Той е структурен. Единствен начин за решаване на структурен проблем е да се работи върху съответното звено от структурата, където е проблема. Затова говорим за гъвкавост е, спрямо годините, спрямо различни периоди и така нататък за това, което предлагате за миналата година, от трите инструмента за непокритите разходи, два от тях не решават проблема по същество, просто го прехвърлят за следващата година. Дали ще е N плюс 2, N плюс 3, проблема е един и същ, въпросът е кога ще се разрази или искате държавите членки да спестят 7% и да ги заделят в резерва за изпълнение, с което допълнително им се урязват средствата. Но това пак не решава проблема. Това са усилия да се прехвърлят нерешените проблеми за след тази финансова рамка. Това се нуждаем от структурно решение. А структурата е следната. След като е поет ангажимент, плащането е техническа цифра, която винаги трябва да е по-ниска от ангажимента, но това трябва да бъде заложено в вноската, която плащат държавите членки. И разходите трябва да са целесообразни. Ако включим това в директивата за собствените ресурси, знаете какъв е проблема с тази директива има процедура по съгласуване. Парламента може да изрази само становище, след това единодушие в съвет и след това ратификация от националните парламенти. Наистина, според мен, в рамките на преговорите за МФР трябва да се реши структурния проблем, да не се отлага неговото решаване, защото виждате, че той не търпи отлагане – ако отвоим бройката на непогасените разходи от миналата година за тази година, проблема просто ще излезе извън контрол. Благодаря ви, господин докладчик. Госпожа Гария Саба. нашата нова заместник-председател от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Това, което искам сега да кажа, върви в същата посока на казаното от Ивайло и Джовани, защото цифрите, които са пред нас, ратифицират не повече и не по-малко това, което предвиждахме и без това за края на годината, че комисията няма да е, успее и че ще имаме проблем с плащанията. Аз също направих някои изчисления, не знам дали съм стигнала до същите цифри като вас, но аз също стигам до резерв от 11 милиарда при плащанията и смятам, че това не е достатъчно, защото имаме дефицит от 16 милиарда от предходната година и тук следва да се прибавя добави, че цифрата на плащанията е по-ниска от е, цифрата предложена от комисията. 5 е, милиарда, ако не се лъжа, 5 милиона плюс 6 е, милиарда дефицит, 21 минус 11 милиарда в резерва, значи ни остават 20 милиарда под чертата и това е проблем. И като възможност да бъде решен този проблем, съществува възможност да поставим таван в многодишната финансова рамка рамка, за да нямаме този проблем следващата година е, и то защо? Защото няма да са решени проблеми от предходната година. 100% се присъединявам към казаното Дивайло. Необходим ни е, е истински структурен подход, структурно решение, защото всъщност е, зависи от подхода, що се отнася до гъвкавостта. Аз мисля, че проблема с плащанията не се дължи на липса на гъвкавост, а на това, че съветът просто не иска да предостави тези средства, за да бъдат платени сметките. Ако съветът през е, 2010, 2011 и 2012 година беше заложил правилно цифрите, е, а комисията имаше право в своето предложение, нямаше да имаме сега тези трудности с плащанията. Друг проблем, когато е, се възползваме от една такава гъвкавост, е, ще имаме инструмент за вземане на решения. Но ние можем да имаме колкото искаме инструменти за гъвкавост при задълженията и плащанията, но а, това няма да помогне, ако съветът няма желание. За многогодишната финансова рамка, предложението на съвета, ние казахме тази сутрин, че тук сме много далече от предложенията на парламента и много далече от предложенията на комисията. Тази сутрин Катрин Траутман в нейното изказване посочи нещо много правилно. Тя каза именно, че ние не можем да се основаваме на гъвкавостта и средносрочната концентрация и разработка. Първо трябва да се концентрираме върху цифрите, които получаваме от съвета. Господин Ламасур съвсем правилно отбеляза, че за първи път в получаваме от съвета съкръщения е, в размер на 30 милиарда. Това е истинска премиера. Случва се за първи път. Тук вече имаме пред себе си истинско съкръщение и е, наистина беше голяма борбата за цифрите. Е, естествено, знае се, че винаги има проблеми в съвета, когато има борба за цифри, но това не е в нашата отговорност. След доклада на Шурел две години ние застъпваме тезата, че бюджет бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде увеличен. Този, е, тази теза продължава да е наша теза и не можем да приемем съкръщения. Разбира се, сега трябва да искаме повече гъвкавост, но не за да компенсираме съкръщенията, предложени от съвета. Е, гъвкавостта ще ни помогне, когато имаме проблем за финансиране, например при ИТър, където разходите са нараснали много. Recovery план, този известен план, там ни е необходима гъвкавост. Обаче че това всъщност са непредвидени неща и изобщо не са свързани с програмите, които ще трябва да провеждаме през следващите 7 години. Е, междинна оценка чудесно, обаче ние не знаем днес е, как нещата ще изглеждат след 2, 3 или 5 години и затова е съвсем логично и основателно да извършим междинна оценка. Ще имаме нова комисия, нов парламент, в много страни ще има и нови правителства министър-председателите, които не бяха т.е. те ще бъдат други министър-председатели, които не са присъствали на преговорите за тази многодишна финансова рамка. Е, така че е, искам да посоча, че колкото и да е важна гъвкавостта, ние трябва да се обърнем първо към цифрите на многодишната финансова рамка. Това е 90% от договореното, както виждам. Благодаря господин Алфонсин за зелените. Благодаря господин президент председател. За мен изказването на комисаря за 2013 година беше много интересно. Беше интересно и да прочета това, което е посочил в тази връзка. Според мен става дума за основни нагласи. Виждаме, че в съвета има политическо развитие, което според мен е свързано с абсолютно охлаждане, настъпване на ледников период. Господин Ламасур каза, че за първи път МФР е по-ниска, отколкото през последния програмен период и смятам, че това е показател будеш загриженост. Предвид тези обстоятелства, смятам, че Европейския парламент ще бъде принуден да вземе политическо решение, не само по отношение на тактиката на преговори е, и други неща, но става дума за политическо решение. Като погледнете договорите, какво ще откриете там, че парламентът е гарант за европейския е, дух и философията на европейската динамика. Тоест в случая ние трябва да се изправим срещу политическо предизвикателство правителство на три равнища. Парламентът може да остане пасивен, да скръсти ръце. И за днес е ясно, че е, това, което настъпи в края на 2012, ще продължи през 2013. Огромно несъответствие между е, бюджетни кредити за задължения и плащания. Е, да, всъщност ние ще се борим за един автомобил, който няма да има мотор. Резерва за гъвкавост предвид бюджетната принуда. Сега, за междинни оценка, какво всъщност ще оценяваме, какво, какви са възможностите ни. Аз се опасявам силно, че ние се движим към тунел, от който няма да можем да излезем. Естествено, трябва да се борим и по отношение на тази точка, но смятам, че това ще бъде форма на пасивност. Парламентът критикува остро, обаче това не е достатъчно. Необходим е борбен парламент. И мисля, че това е единствена възможност за равновесие на силите е, и да се концентрираме също върху Лисабонския договор. Само по този начин можем да изпълним с нов живот европейския проект и да излезем от тази крайно мрачна ситуация. Е, да, 40 е, страници няма какво да се дискутира последния знак след запетайката вече е твърдо определен и там, където се иска малко повече, това ще означава развързване на целия пакет, който беше изготвен от Ван Ромпой, но този пакет не е в европейски дух, а в по-скоро национално-държавен дух. Всичко това трябва да се промени, може да се промени, ако парламентът заеме решителна позиция и проявява готовност към решение. Едно решение би било да бъде отхвърлено това предложение за многодишна финансова финансова рамка. Благодаря, това беше е, позицията на зелените. Господин Мулдър. И аз искам да благодаря на комисаря за ясните обяснения. Не знам дали ще се гласи с моето мнение, наистина положението е доста странно. Комисията принуждава държавите членки да приемат балансиран бюджет. Държавите членки принуждават комисията да следва обратната политика, Дефицитът се превръща в част от бюджетната процедура в Европейския съюз. Никога не е било така. Преди. Председателя на парламента казва от време на време, че това не е съгласно договора. Комисията съгласна ли е с него, че има нарушение на договора? Има ли легално ли е ние да позволяваме дефицит на бюджета на Европейския съюз, когато в договор ясно е записано, че не може да има такъв? Какво мислите по този въпрос? И на следващо място, обещаването на свежи парични средства. Комисарят оптимистично настроен ли е, че съвета ще спази поети ангажимент от началото на годината? Защото всички ние разчитаме на това, очакваме го, но практиката ми със съвета сочи, че той не винаги изпълнява обещанията си какво мисли комисаря, доколко оптимистично настроен е той. Една от рецептите, които ни даде той за решаване на проблема, за избягване на кризата с плащанията е гъвкавостта във всичките й форми. С което съм съгласен. Той каза и нещо друго, което каза господин Калфин, а именно – правилото N плюс 2 да стане N плюс 3 за всички държави членки. Напълно не мога да разбира как точно ще се реши проблема, като го отлагаме. Според мен той само ще се влуши. Благодаря. Преминаването от N плюс 2 към N плюс 3 ще доведе до повишаване на дългосрочната част, но формата се променя. Благодаря ви, господин председател. Ако преминем от N плюс 2 към N плюс 3, просто не знам какво да кажа. Някои колеги се изразиха в доста прав текст, но ми се ще да бяхме видяли точни числа. Комисията да ни покаже, иначе не можем изобщо да преценим как ще се отрази това преминаване. През всеки мандат парламентът разработва собствена финансова прогноза. И мисля, че сме задължени да приключим своя мандат – с възможно най-добро финансово споразумение, с оглед, разбира се, на съществуващите обстоятелства. Парламентът, който ще бъде избран през 2014 година, пък от своя страна ще си поеме неговата отговорност. Това е ясно. Но сега ние имаме отговорността. 27-те държави членки все пак са успяли да се споразумеят. Споразумението в финансово отношение, е всичко друго, но не е задоволително. Но, повтарям още веднъж, такава е действителността. Те са се договорили. стигнали са до заключение, което е напълно легитимно. Това е европейска институция, която прави своето заключение. И сега сутринта го казах. Имаме две възможности. Или връщаме решенията на съвета и правим каквото си знаем, или повеждаме в, а, възобновени преговори, или по а, пера, или по числа за да постигнем все пак междуинституционално споразумение. Според мен това е разумният път и най-лесният път. Ако не можем да повишим таваните и ако искаме да повишим таваните и да променим нещо по отношение на плащанията, да внесем гъвкавост, можем да вървим само по този път. Парламентът винаги се е застъпвал за гъвкавост. А на председателския съвет в понеделник Барозо също сам каза, че увеличаването на гъвкавостта става точно както ние сме го пожелали, още когато имаше комисията Шуре откакто през юни 2011 година тази комисия внесе в пленарна зала своя доклад. Може би помните, че бяхме предложили повече гъвкавост за бюджета с оглед на маржовете, които имаме по отношение на плащанията. Също така призовавахме за повече гъвкавост между отделните пера и функции. Гъвкавостта сама по себе си е много важна, независимо от обемите, които стоят зад нея, независимо какво се гласува за отделните функции. Мисля, че ако разходните функции се свият, гъвкавостта ще стане още по- важна и това е аргумент, който не бива да забравяме, когато преговаряме. Комисарят Левандовски, на когото за пореден път искам да благодаря, защото той от части се съобрази с препоръки на Комисията по бюджети. Имахме такива препоръки още през 2010 година, извинете, ноември поправя се оратора, ноември 2011 година, когато след провала на преговорите преминахме към помирителна процедура, тогава направихме едни препоръки, като помолихме да се отложи решението за конкретните числа максимално. Сега числата, които получаваме, а, нали, ни попитахте какво е нашето мнение, мнението на политическите а, групи и по отношение на коригиращия бюджет. Мислим, че, мисля, че хърватския коригиращ бюджет трябва да остане извън спора, защото горките хървати наистина не са виновни за нашите спорове тук. Освен това да се е, попитаме какво и кога да включим в коригиращия е, момент. Споменати бяха 2,6 милиарда евро. Това са, прекрат... това са прекратените плащания. За мен като депутат е важно това, което правим в момента, да го свършим между март и май. Защо казвам този период от март до май? защото по този начин ще поставим на изпитание добрата воля на съвета да се е, споразумее с парламента. ако не се стигне до такова споразумение, толкова по-зле за доверието към съвета. Освен това ми се ще да разбера какво е, смятате да включите в коригиращия бюджет защото ако знаем точните числа, всичко това ще бъде много по-добре за нас и за държавите членки, които също не искат да чакат чак до октомври да получат точните числа, които, както чуваме, ще са много завишени. Аз бих препоръчал първият коригиращ бюджет а, през март или май да се заложи по-висока сума от тези 2,6 милиарда евро, защото 2,6 точно съответства на прекъснатите плащания. Юта Хаок. Човек винаги е склонен да отговори наистина на отделните колеги, но аз ще се огранича до три теми. Първо, таблицата, децентрализираните агенции и трето, бюджет 2012. Таблицата, тази таблица, която цитира комисарят, е объркваща, заблуждаваща. Ние в Шуре, например, никога не сме правили таблица разбита а, по рубрики и пера. Напротив, формулирахме параграфи и във всеки параграф казвахме какво имаме предвид. Никога не е ставало дума за това да искаме примерно минимум 5% повече от тавана за 2013 година и то поравно за всички пера. Напротив, ние много ясно казахме, че смятаме регионалната структурна политика и аграрната политика за а, политики, при които сегашната финансова рамка трябва да се замрази. Което значи, че тези плюс 5%, който и да е правил тази таблица, трябваше да го знае, тези плюс 5% отиват за перата конкурентоспособност, гражданство и четвърта, четвърто перо става дума за плащания от десетина години за по-слабо развити страни. Това бяха все суми, които знаехме, че трябва да се повишат. Не знам кой от секретарята е правил тази таблица. Разчитам, че тя ще бъде коригирана за да можем да видим отново отразени истинските си препоръки тогава. Вторият ми въпрос – децентрализираните агенции. Много правилно беше посочено на слайда, че трябва да изчакаме да, се, да стане действителност компромиса и да видим как ще бъде разпределен той по пера, след което пък да видим как ще се поднови междуинституционалното споразумение. Смятам, че ни трябва нещо подобно на бившия параграф 47, може би по друг номер, но по същество съдържанието му ни е необходимо. Само, че не бива да формулираме просто като цел, че е, разходите на агенциите трябва да съвпадат с многогодишната рамка. Трябва да формулираме и конкретна цел, а именно, че задачите на а, всяка от агенциите трябва да се съгласуват с собствения и бюджет. Защо го казвам? знаем, че комисията създава финансовите отчети на базата на подадените данни. След това законодателят, парламентът и съветът се ползват от правата си. И много често летвата на а, списъкът от задачи става по-дълъг, много по-голям. Всъщност, на непосредствено след края на годината финансовият разчет трябва да се адаптира, нещо, което не се прави. Така че не бива да забравяме, че трябва да съгласуваме бюджетите на агенциите с техните задачи и дейности. На трето място бюджет 2012. Миналата година неведнъж съм повтаряла, че смятам, че той представлява нарушение на законодателството. Продължавам да смятам, че така не може. И винаги съм се питала как да успеем да стане така, че да притиснем съвета, да притиснем правителствата на държавите членки, за да разберат най-сетне, че се държат, меко казано, неправилно. Опитвах се нееднократно да разбера кои са получателите на субсидии. Дали е така, както казва Ивайло Калфин, бюджетите на държавите, че бюджетите на държавите членки всъщност помагат при плащането на несплатените сметки на комисиите. Поне за Германия разбрах, че няма такова нещо. Нито федералният бюджет, нито бюджетите на самите провинции, там където всъщност управляват средствата по ЕФРИ и ЕСФ, няма такова нещо там. Просто защото изпълнителите на проектите се обръщат за авансово финансиране към съответната компетентна банка, може да се казва инвестиционна банка или нещо такова. Знаете, всяка страна има такава банка. И именно тази банка тогава влиза в ролята си. Днес сме 18, он, вчера 18 февруари се, успях да се срещна с изпълнител на проект, който пише ясно ще фалираме, ако не получим парите. Това е конкретен проект. Проект, който е започнал, няма как да прекъснат сега. Инвестиционната банка обаче казва, съжаляваме, не сме получили парите. Това е проект на ниво федерално правителство е, в рамките на Европейския социален фонд 980 хиляди евро в, за целия период. Това са разходи по 25 хиляди евро евро месечно и правителството, което просто управлява тези пари, казва не може, нямаме ги парите и питат хората, които изпълняват проекта, как да разбираме всичко това и кога да очакваме освобождаване на средствата по Европейския социален фонд. не знам, ще се опитам да поговоря и с други изпълнители на проекти, които имат неплатени фактури и вероятно също ще е, фалират може би ще се опитам да а, така притисна правителствата с такива данни, съответните правителства. Не знам какво ще правя, но въпросът ми е свързан с а, това, което попита Салвадор. Кога ще получим коригиращия бюджет, допълнителния коригиращ бюджет и за какви суми ще става дума? Сега, значи 2,6 или 2,9 смятам, че са, въобще не подлежат на спор. Не можем да започнем сега отново хапка по хапка да се пазарим. Господин комисар, вие казахте, че не искате да прилагате тактиката на бавното рязане на салама на а, тънки филийки. Моля ви, дайте целия салам, колкото го има. Той може да е пълен с хляб и фалшив, обаче дайте го целия, не ни го давайте на филийки, на резенчета. Освен това, трябва да принудим най-сетне съвета да види действителността. Имаме подписите на председателството на съвета, на комисията и на нашия председател. Имаме споразумение. Как може да не сме в състояние да видим през март един допълнителен коригиращ бюджет и да го приемем, може би, евентуално през май? Ние не администрираме парите. Той на вас ще даде възможност да платите всички сметки. Благодаря ти, Юта. След е, това емоционално изказване започваме с господин Фернандеш. Фернандеш въпросът за бюджетния дефицит, според мен, си е чисто нарушение на договорите и недопустима ситуация за всички, най-вече за комисията, която се явява пазителка на договорите. А, вижте какво става с фонда за солидарност. Има бюджетен дефицит и кой остава без пари? Регионите, бизнеса, предприемачеството – националните бюджети не могат да имат дефицит, нали така? Там трябва да се намалява дефицитът. И когато има дефицит, плащат не онези, които са длъжни да платят, което пък се отразява на националните бюджети. А сега за концепцията за многогодишното планиране – бюджет 2014, например, покрива разходи по плащане от предходната година, значи от поети задължения. По този начин намаляваме планираните средства за целия период от 2014 до 2020 година. Проблемът е политически и ние трябва да го решим. Какво решение можем да намерим така, че а, предложенията, които предложението, което направи комисията, да бъде прието, за да избегнем проблемите с плащанията. И още един въпрос във връзка с, а, многогодишната финансова радка, рамка, съветът посочва точни суми. Също времено имаме стратегия 2020 със собствени сели. Тоест, сумите, които предвижда съветът, ще бъдат ли достатъчни да се постигнат целите на Европа 2020? Ако не е така, стратегията ще бъде безполезна. Не трябва ли да кажем на съвета направо. С толкова пари целите прияти е, за до края на 2020 година не могат да бъдат постигнати, т.е. те трябва да бъдат реду, редуцирани. За гъвкавостта питаме се дали инструмента за гъвкавост не може да се повиши. 400 милиона евро на година бяха споменати. това е сума, която може би трябва да се преразгледа. Трябва да видим това да не е... Не може ли тя да бъде е, допълнителна сума? Господин комисар, бяха зададени много въпроси. Задържахме ви малко, но знаете, че не ви държим за заложник. Няма да искаме откуп. Много оживена обмяна на реплики имаше и възгледи. Господин Ламасур изрази най-важните политически резерви в самото начало. Съвсем нормално да има спор между парламента и съвета за сумите, но в този случай е, има и нарушение на договора. Стана дума за нарушение на договора, което е малко прекалено силно казано. Спомням се какво стана през 2005-2006. Относно процедурата, този път парламента се включи в процеса по-рано, в процедурата, по която се стига от първоначалното положение на комисията до срещата на върха на държавните и правителствени ръководители края. В заключението среща на върха в шеста точка се казва изрично, че се дава мандат за преговори с парламента, така че не можем да говорим за нарушение на модела на сътрудничество. Положението бе по-зле през 2005-2006 даже. Въпросът е, че така се предопределя изхода от нормалната процедура за съвместно взимане на решение. за неплатените средства и за кохезия, нужно развойна дейност, позеленяване на земеделското производство, ОСП, това са елементи на модернизацията, които трябва да бъдат включени в законодателството. Именно това е ролята, която може да изиграе парламента. Относно така наречените подаръци, единственото решение е е да се намери единодушно решение, процедурата да е прозрачна, видима, да са ясни какви са принципите и правилата на играта. Това трябва да залегне в законодателството, защото иначе просто не съществува. И именно тук парламента може да изиграе много важна роля. Ян Мълдер спомена за един друг аспект на нарушението, така наречения структурен дефицит. Когато чете човек договора, мисля, че става въпрос за член 3.1.0, записано е там, че не можем да харчим повече от това, което получаваме. Принципно трябва да има балансиран бюджет. даже едно домакинство може да поиска банков кредит, но ние не можем. Не можем да вземаме пари на заем. Не може да има дефицит. Има задължения но не трябва да се стига до дефицит. Ако не изпълняваме член 333, ще, ще сме в нарушение. Парламента и съвета трябва да направят така, че Европейския съюз да изпълнява правните си задължения. Едва тук можем да говорим за нарушение на договора. С коригиращия бюджет за миналата година успяхме да изпълним това, което беше необходимо. Имаше неизплатени суми, но благодарение на коригиращия бюджет е, не нарушихме договора. Имаше забавяне, това е цената, която бе платена. Реалната цена също е свързана с, не само с доверието в нас, а и с разходите, които поемат държавите членки. Ако ние забавиме плащанията, това води до разходи за държавите членки, които трябва да извадят парите от собствения си джоб. Ален Верт е, направи много интересно лично изказване. Е, ние ще изчезнем и не можем да носим отговорност за бъдещия бюджет. Виждам, че тук много колеги ме подкрепят е, в преговорите е, Значи има някакво сплотяване с, с, с вас. Истинския проблем, който в момента се обсъжда в парламента е прозрачността. Националните делегации идват с така наречените изчислители. Те искат да се спазват правилата, ако може да има и подарък. Единственото изключение, което получиха, касаеше развитието на селски райони, но това касае отделни делегации. Никоя делегация не знае какво е в пакета на другите делегации – И това според мен е сериозен проблем. Жозеф Дол правилно каза, че тук преговорите са като търговия с коне. Не трябва да стигаме до това ниво.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 Затова е съвсем нормално да има такива пазарлъци при преговорите. Това е моят отговор на искането за прозрачност. Ние не предоставяме цифри, имаме си методика за изчисляване. Всеки може да види каква е тя. Единственото изключение касае развитието на селските райони за някои делегации. Джани Лавия, Гарига, Калфин, Юта Хаук, Айдер. Попитаха как да не отровим бъдещето с наследството от 2013. Правилно посочвате, че всичко трябва да е поетапно. Троен скок. 2,6, след това Харватска, и след това вече голямата партида възоснова на реални цифри, като се знае вече какво има налично и какви са неизплатените заявки. Като явно се посочва, че е в интерес на Полша, Испания, Словакия да получат рамбурсиране на разходите. Трябва да видим какво ще правим с тези много неизплатени средства? Какво ще правим с резерва от 11 милиарда е? Има някои ангажименти, които отпадат, но все пак другите остават. Мисля, че ако се засили изпълнението, положението няма да е толкова драматично. при условие, че се използва наличния резерв за 2013 година. Проблемът не опира толкова до разликата между поети ангажименти и плащания в бъдеще. Знаете каква е статистиката? За 2013-2014-2020 разликата между двата компонента не е толкова голяма. 1,05 нещо процента. Според моите разчети обемът на непогасените плащания трябва да е по-малко. През 2020 близо 200 което пак е високо, но според мен но е по-малко. С дефицита трябва да внимаваме, тъй като не можем да го запълним чрез набиране на средства на фондовия пазар. Разходите трябва да са балансирани с приходите. Относно гъвкавостта, дали има смисъл от нея – Айдер бе скептично настроен. Салватор Гарига правилно напомни, че това е част и от позицията на комисията Шуре. На един от последните слайдове показахме, че прехвърлянето на запаси ще е с 50 милиарда повече. Така че гъвкавостта е основателна. С гъвкавостта не трябва да се губи нито едно евро за плащанията в бъдеще. Ако видим какво се случи с бюджета от 2007 до 2013 и, и ако към него добавим гъвкавостта, положението нямаше да е толкова драматично. Но условието е наистина да има пълна гъвкавост. На въпросът на Юта и на Ян Молдер, дали съм оптимистично настроен по въпроса за свежите парични средства. Лесно е съвета да се убеждава с категорични цифри, но това означава, че трябва да изчакаме до края на октомври. В тази година, която прави изключение, трябва да се движим по-бързо, да посочим каква е реалната потребност, която участие ще се основава на прогнозни разчети. Положението става ясно едва в края на октомври. Тази година, според мен, трябва да се ускори процеса и да посочим нещата, за които вече знаем. Проблема с паричния поток, с неплатените разходи, за да не се стигне до ощетяване на следната финансова рамка. Благодаря, господин комисар. Две неща искам само да посоча. Първо, ние разбираме, че във връзка с коригираш бюджет 6, вие ще ни представите предложение. Това в момента се обсъжда много усилено. Много от вас дават е, превес на един по-голям удар, не 2,6, а по-голям бюджет, който да отчита истинските потребности. Но, както казах, ние все още дискутираме това. Аз е, днес искам да чуя и вашия глас. Разбрах как е, мое е отношението на докладчика към това, но няма да се действа постепенно. по-скоро отведнъж председателят. Тук наистина има два различни проблема и аз говоря от името на председателя на парламента господин Шулт, защото си спомням много ясно какво беше казано след толкова дългите вътрешни преговори в парламента, когато ставаше дума за съгласуване на бюджет 2013 и коригираш бюджет номер 6 за 2012. Ние приемаме, че 2012 е, ще трябва да се разглежда от аспекта на свежите пари. И ако вашето предложение е, вместо на 15 март е, с 2,3 милиарда на 20 март да, да предложим 16 милиарда, добре. Но внимателно, проявете внимание. Това е точка, е, по която председателят на парламента господин Шулц няма да отстъпи. Освен това искам да посоча още нещо, господин комисар. Много е важно, когато парламентът и неговата комисия по бюджети искат нещо и кажат защо е, искат точно това, е, трябва да се извърши точна проверка. Вие казвате и имате право, тук е, всички сме единни, че при преговори от подобен характер парламентът трябва да играе пред съвета роля, която да отразява европейското измерение. Още повече, че бюджетът по-скоро тендира към запазване на националните интереси. Да, всеки от депутатите получава телефонни обаждания от своята столица, поставят го под натиск, е, казват е, не казвайте на никого, не повтаряйте, но нашата страна е големият печеливш и е, ние не искаме да ни завиждат, но ако този компромис вие не го приемете, то е триумф за нас, постигнатият компромис, то тогава сте лош гражданин на страната. Така, е, фактически ползата тя е, компенсира липсата на прозрачност. Може би вие блафирате, предоставяте информация, с която не разполагате, но всички ние е, сме част от това състезание, от това бягане на тъмно и всъщност имаме и тайно гласуване, решаване, решение за бюджета за следващите 7 години в пълна непрозрачност. Това е невъзможно. На нас не е необходимо има абсолютна прозрачност. Или е, ще има цифрови данни, които са ни необходими, е, или ако няма такива, е, ще трябва да изчислим неща, да направим изчисления, така че в крайна сметка всички да имат една и съща информация. И знаят каква, каква беше, какъв беше резултата от съвета на 8 февруари. Е, комисията може би ще успърва. комисията казва, че това не е било така, че това е било обект на преговори и всъщност е, ще бъдат посочени е, цифри за всяка страна. Всичко останало няма да почива на солидна основа. Ако няма уточнения в данните, тогава комисията комисията няма да отговаря. Тя може да каже, това не е нашето тълкуване. Добре, благодаря ви много. Сега а, а, ви освобождаваме. Аз самия също ще се самоосвободя. Юта ще ме замести. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, продължаваме за да не пресрочваме времето на нашето заседание. Сега ще продължим с гласуване. Скъпа Моника, скъпа Ан, сега вече гласуваме, не дискутираме, ако обичате. Сега гласуваме по насоките за бюджета за 2014 година. Дали те обаче наистина ще станат реално, ще видим ще видим до къде ще стигнем. Сега, по параграф 1, изменение 5. Докладчикът е против, кой е за? 4. Кой е против? Повече от 4. Отхвърля се. Изменение 6. Има устно изменение. Това е в, текст, в текста, мисля. Всички получиха текста. Става дума за устно изменение 4 при което са взети предвид заключенията на Европейския съвет от 8 февруари за следващата многогодишна финансова е, рамка. Е, парламентът още не е дал съгласието си за новият регламент за многогодишната финансова рамка и мисля, че е, ако не се постигне споразумение до финансовата рамка, трябва да се направи предложение или да се изхожда от член 112 на договора. Кой е против? Въздържали се? Приема се. След това 7, 8, 9 и 10 отпадат. Продължаваме с изменение 11. Кой е за? Ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваха ли всички? 13 за, 16 против и тримата, които не използваха електронната си карта за гласуване, значи отхвърля се параграф 2, изменение 12, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 13 е, е съпоставимо с изменение 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 14. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 15. За? Против? против, въздържали се, приема се. Изменение 16. Ще гласуваме на две части. По първата част гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по втората част на това изменение. Кой е за? Ja, ja, genau. Wer ist dagegen? Против. Въздържали се. Също се приема. 17. Изменение 17. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това изменение 22 с устно изменение, но и то е представено писменно. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се? Приема се. А, окей. Алзо, ди номеро 19, да gibt's ein, Изменение 19 има втора част и може да се гласува допълнение към компромиса. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 6. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. Изменение 30. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. genau, 33. 33 отпада, но 32. Това е съвместимо. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 33 отпада. Сега, компромис номер 3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И, параграф 8, изменение 39, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 39 е не беше прието, поради което така поне е записано в моя списък, поради което гласуваме за изменение 41. Кой е за? Против? Въздържали се? По изключение срещу докладчика се гласува. Приема се. След това параграф 9. Не, не, параграф 9 е с изменение 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 5 в две части. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. Изменение 52. Това е параграф 11а, нов, изменение 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 53 от параграф 12. Като допълнение, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 54 за. Против. Въздържали се? Приема се. Компромис 6. на две части. По първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по втората част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Така че и двете части на този компромис са приети. Сега преминаваме към Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 15, изменение 64. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 65. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, изменение 70, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69. То е като допълнение към параграфа. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 71. Отпада. Изменение 72 и тук Моника Холмар има устно изменение. Благодаря, госпожа председател. Аз съм допуснала някаква грешка, има едно недоразумение. По тази причина думата due ще бъде заличена и бихме казали qualified educational um, education systems combining practical training with vocational education. Значи това е пояснението за дю. При нас е, в Германия значи е, дуална образователна система. Добре. С това устно изменение кой е, е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега по втората част, кой е за? против, въздържали се, също се приема. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 18, изменение 77. Е Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 78. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 79. За? Против? въздържали се, също се отхвърля. Параграф 18а нов, изменение 80, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 18б нов, изменение 81, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19. Изменение 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това е оттеглено. Сега преминаваме към параграф 20. Изменение 84. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 85 е отеглено. Сега, изменение 86. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 21 бе нов. Изменение 95. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 96. Кой е за? Против. Въздържали се? Също се отхвърля. Параграф 22. изменение 98. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 99. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 100. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 кой е за, <clears throat> против, въздържали се, Отхвърля се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 105 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. А, фон Моника Холмайер, 107, 107 на Моника Холмайер. То е съвместимо с това, което гласувахме. Кой е за 107? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към а, тиретата. Изменение номер едно.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 гласа за, 2 въздържали се и 4 гласа против. И сега Александър, който гласува за, още някой, който няма карта и иска да оповести своя резултат от гласуването. Нямаме, значи, 26 гласа за, 4 гласа против, 2 въздържали се. Честито и още веднъж искам да дам израз на надеждата си, че ще успеем да се справим с всичко. Така, сега. Now we have what to do. Ah. Wir haben noch eine Abstimmung. Имаме още едно гласуване. Трябва да се гласува по възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Маврици. Има едно гласуване. Ще гласуваме направо електронно, защото има едно гласуване. Моля. Гласувайте. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 плюс 2 станаха 29 за, 2 против и нямаме въздържали се. 29 на 2 на 0. Dann müssen wir einen Transfer abstimmen. Сега трябва да гласуваме и по един трансфер. Дерек отговаря по въпроса. Аз още не съм видяла за какво става дума. Заповядай, Дерек. Uh, Ще бъда кратък. Въпросът не е спорен. 105 000 евро от перото за сградни фонд трябва да минат в административното бюро. За да се, покраят, за да се покрият разходите по прехвърлянето на персонал от две сгради, които са под найем, в две купени сгради. Това е по предложение на Сметната палата. Мисля, че не е спорно и колегите ще приемат искането за прехвърляне. Добре, разчитам, че и нашата специалистка по сградния фонд няма нищо против. Който е съгласен с препоръката на докладчика, моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се. Приема се с един против и един въздържал се и всички, и освен всички останали колеги, които са вече напълно изтощени и не участват. Добре. Преминаваме към точка 9 от а, дневния ред. Става дума за допълнителна научно-изследователска програма по проекта ИТЕР. Господин Торвалц, заповядайте. I think this opportunity to... Благодаря, че ме давате възможност да представя неокончателния проект. Подчертавам неокончателен за ИТЕР. Темата е пряко свързана с преговорите за МФР. Тя трябва да се гледа в контекст на това, което обсъждаме целия ден. На първо място има четири основни политически цели. Първо, да се препотвърди европейски ангажимент за ядрения синтез и ИТЕР и да се гарантира достатъчно финансово обезпечение за проекта през едната МФР. Второ, да се... Извинявай, Нилс. А, наистина трябва да запазим тишина, иначе работата ни ще бъде двойно по-уморителна. Още малко остана. Нил, заповядай да се запазят, да четат другите научни програми по едно а от проблемите, пред които се среща ИТЕР, да се запази влиянието на парламента при финансирането на ИТЕР и четвърта, да се запази единството на бюджета на Европейския съюз. Що се отнася до европейски ангажимент, предлагам изменение едно, което да се кажа точно същото. Що се отнася до бъдещето финансиране, предлагам 2,7 милиарда да се добавят към сумата фиксирана в регламента за МФР, който бе предложен от съвета на 8 февруари. Преразходите трябва да се финансират с допълнителни средства. Това са изменения 4, 5 и 7. Относно преразходите, предлагам изменение за мерки, с които да се контролира риска и разходите. Това е изменение 9. Относно влиянието на парламента, парламента е, трябва да запази своите прерогативи като един от а, аспектите на бюджетния процес. Относно бюджета, предлагам да се отвърля предложението на комисията е, за финансиране на ИТЕР от външни източници. Всичко трябва да е от общия от пул. И как ще запазим други програми? Въпросът е ИТЕР трябва ли да се изолира в таван 1А по бюджета или да е извън тези тавани. Нека да кажа как гледам на тези варианти. Първо, под таван за ИТЕР по глава 1А. По подразбиране, ако ИТЕР е в глава 1А и има преразказ, което е най-вероятно, преразходът ще трябва да се компенсира чрез прехвърляне на средства в рамките на същата глава, както бе направено миналия път. Но с политическо споразумение със съвета ИТЕР трябва да се изолира в едно, а като му се предоставя субсидия. Това ще защити другите програми по тази глава от преразход и ще освободи допълнителен финансов ресурс. Този подход е в унисон с приятото от съвета на 8 февруари и отстранява един от проблемите при преговорите за МФР. При подобен подход обаче липсват правни гаранции, че ИТЕР няма да надхвърли тавана. На второ място, като изключим таваните, ако итър е извън тавана, както предлага комисията, при разхода може да се поеме от допълнителни средства или пренасочване на средства от други пера. Последното може да е от всякакви пера, не само от едно А. Този вариант според мен е по-надежден, особено ако искаме допълнително финансиране за ИТЕР. Тъй като текстът е законодателен, трябва да изберем едната от двете възможности. Сега моля да ме извините, че се държа малко като учител, но това е защото трябва да решим по какъв път да тръгнем. В проекто становището съм избрал да се поддържа, да поддържам позицията на парламента в доклада от октомври миналата година, а именно финансирането на ИТЕР да е извън таваните по раздели 3, 4, 5 и 7. Трябва да отчитаме и политическата реалност. Съвета реши ИТЕР да остане в едно А, но без изолиране. много малка е възможността ИТЕР да излезе извън този раздел 1А. Трябва да се зададем въпроса, кой вариант е по-реалистичен? Дали да накараме съвета да извади ИТЕР или да въведем под таван за ИТЕР в 1А? Оставям на вас да прецените, колеги. Аз съм готов да преработя предложението си с оглед на желанието на комисията. Благодаря ти, Нилс. Чухме какви са альтернативите, чухме какво трябва да обсъдим. Имате ли вече мнения, колеги, по въпроса? Франсуа, заповядай. Вие познавате нашата позиция по ИТЕР. Ние смятаме, че проектът ИТЕР няма бъдеще, а освен това е съпроводен с рискове за околната среда. В това предложения става дума за непредвидими разходи за ИТЕР извън многогодишната финансова рамка, това предложение, въпреки критиката си, можем да подкрепим. Дан Мария Кабайо. Мария Кабайо. Като докладчик сянка за НП, искам да благодаря на докладчика за свършената работа и за готовността да води дискусии с другите. Искам да подчертая следните моменти. Първо, ИТЕР за нас е важен проект. Най-големия проект с международно сътрудничество, който участват представители на научните кръгове, бизнеса. Проектът е много важен за научно-развойната дейност може да не открие нови решения за енергетиката. Второ, подчертавам, че заключенията на съвета са в унисон с сумите, предложени от комисията. 2,7 2,07 милиона евро. Обръщам ви внимание на факта, че Положението е много притеснително. ИТЕР е международно споразумение. Международното споразумение за периода от 2014 до 2020 предвижда вноска от Европейския съюз в размер на 4 милиарда евро. В комисия ИТРЕ попитахме правната служба и комисията и те ни потвърдиха нашите подозрение, че международното споразумение е изготвено така, че сме длъжни да спазим поетия ни ангажимент. Т.е. тук има едно разминаване и много трябва да внимаваме как ще се преодолее проблема. Трето. В становището си докладчика отразява мнението от временния доклад за МФР. Интер е над таваните за МФР, за да се осигури финансиране на проекта, като същевременно се защитят другите европейски програми по категория 1А, а именно Хоризонт 2020, Космос и всички останали от 1А. И според нас Този подход е удачен и трябва да се следва и при бъдещите преговори. При... Трябва да следим преговорите за МФР преди да определим окончателната позиция. На четвърто място искам да визирам проблемите в миналото с управлението. Трябва да осигурим добро финансово управление, за да се избегне преразход в бъдеще. Това е въпрос, който засегне оратора. Той е много важен за нас. Съгласна съм с докладчика и искам да повторя, че парламента може да изиграе важна роля по линия на надзора и контрола върху развитието на програмата с цел избягване на преразход. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ähm, und... Благодаря. Сега Ивайло. Накратко, принципно подкрепяме това, което предлага колегата. Единственото, по което трябва да помислим повече, е къде точно да отиде ИТЕР. Ако ще ни трябва същата процедура, по-добре е ИТЕР да остане в категория 1А. Това е по-добре за единството на бюджета. Пак повтарям, трябва да има гаранция, че няма да се източват средства за ИТЕР от Хоризонт 2020 или други програми. По-доброто място за ИТЕР е в бюджета, в МЕФЕРЕ и категория 1А. По този начин ще имаме същата процедура с съвета. Трябва допълнително да се проучи този въпрос, но Принципната идея е съвсем приемлива да се запазят е, останалите средства за научно-развойна дейност, за да не ги погълне и тях ИТЕР. Благодаря. По принцип, наистина няма какво да се възрази. Ако включим ИТЕР в функция 1А или в някоя подфункция, но е ясно и друго това, което казва Мария – нещата все пак зависят от напредъка на нашите преговори. С това, което съветът предлага за а, функция 1А, няма да успеем да се справим. Ако успеем да договорим с съвета повече за ИТЕР, добре, но какво ако не успеем? а, Мария каза, зависи. Но така или иначе на 26 март трябва да гласуваме. На 28 още веднъж ще разгледаме проекто становището. След това на 6 март е срокът за внасяне на предложения за изменение. А на 26 март трябва да гласуваме. До тогава ще трябва да сме решили какво ще правим обаче едва ли някой наистина вярва, че на 26 март ще знаем какъв е резултатът от нашите преговори с съвета. Така че мога да се опитам да въздействам на съвестта на отделните политически групи. Помислете всички какво да правим, за да можем да нашия докладчик след това да си направи доклада. Не можем да напишем или-или, защото все пак се занимаваме с законодателство. Добре, ако няма други изказвания по този въпрос, 10 е отложена точка и стигаме до доклада пак за рибарството. Сам, че този път не гласуваме, а обсъждаме. Има две споразумения за партньорство в областта на рибарството. Аз даже не обичам да ги наричам споразумения за партньорство, споразумения за рибарство. Малко съм критично настроена към рибарството и споразуменията в него. Аз предлагам да ги обсъждаме заедно. Веднъж споразумението с Мадагаскар – и споразумението с Ислямска република Мавритания. Нашият е, докладчик ще ни въведе. Добре, докладът за Мавритания. Маврици го приехме, нали така? Значи става дума за две споразумения в областта на рибарството – които са обаче много различни по съдържание. За Мадагаскар става дума за 3 милиарда, а за а, Мавритания са 140. Мадагаскар не е проблем. Тук става въпрос за доброто качество на споразумението и до редовността на разходите, защото по отношение на Мадагаскар е прекратена помощта по решение на комисията поради преврата там и поради тежките обстоятелства, които доведоха до такова решение на съвета. Знаете, че политическата криза в Мадагаскар в момента се развива в положителна насока. Нещата се развиват доста задоволително, готвят се и избори, като че ли всичко върви и като че ли демокрация... Наистина има воля за възстановяване на демокрацията на този голям остров. Ако днес вземем положително решение обаче, ще създадем прецедент – защото какво става? Правните, законовите е, условия не са изпълнени, но ние въпреки това подкрепяме. Затова правим едно малко по-различно е, предложение. Препоръчваме отрицателно становище, докато не се потвърдят е, положителните тенденции в Мадагаскар. От това кой знае какви последствия няма да има ние имаме и без това само консултативна роля. В други случаи сме упражнявали контрол върху такива споразумения. Мисля, че отрицателното ни становище няма да застраши финансирането по никакъв начин, но пък ще изрази мнението ни, че правната рамка във всички случаи трябва да бъде спазена, трябва да има а, законовост. Сега вече за Мавритания на, се предлагат на разположение има много по-големи суми, много повече пари. Това е важен партньор за Европейския съюз, особено за онази част от Европейския съюз, а, която е географски най-близо. Казах ви какво стана в последно време, ще повторя. Първо наблюдаваме, държим на устойчивостта на ресурсите и се надяваме, че преди всичко местните рибари ще успеят да мобилизират повече националните собствени ресурси на Мавритания. Става въпрос за сравнително малка сума, защото установихме, че Мавритания има проблем да изпълнява програмите, но проявява много добра воля. Затова препоръчвам да подкрепим това споразумение. Жан Луи. Протоколът подписан с Мавритания, е договорен в рамките на мандата, съответства и на мандата за преговори, който е възложен, но все пак искам да изтъкна нещо, което според мен е важно. Става въпрос за забраната на достъпа до рибни ресурси в Мавритания забрана, която засяга най-вече Испания и прави безработни 400 риболовни екипа. Ето защо може би трябва да се вгледаме малко по-внимателно в това споразумение и имаме делегация смесе на Европейски съюз Мавритания, можем да обсъдим нещата там. Питам се, питам се каква е нашата роля всъщност за Мадагаскар. Изцяло подкрепям докладчика. наистина становището ни трябва да е каквото той препоръчва. А за Мавритания мисля, че можем да подкрепим. Салвадор. От техническа гледна точка е добро това споразумението. Салвадор. За Мадагаскар. Е, но Нашата политическа група смята, че не бива да подкрепяме споразумението, а да отложим гласуването. Има водеща комисия, тя е комисията по рибарство и препоръчва същото. Тъй, че нека да изчакаме поне да се проведат изборите през май. Освен това, няма причина за бързане. Пре Поръката ни, освен това, е в съответствие с мнението на Комисията по рибарство, тъй че нека да отложим. А за Мавритания, тук не мога да се съглася с докладчика, тъй като споразумението с Мавритания е май най-скъпото споразумение, сключвано от, съвет, от Европейския съюз – още повече с, облекно, с оглед на очаквания добив. Е, колегата от социалистическата група вече посочи, че, то, че има конфликт. Това споразумение трябва да се предоговори. Някои от сумите, които са прияти с протокола, трябва, разбира се, да бъдат изплатени, защото сме поели ангажимент. Но смятаме, че мнението ни трябва да е последователно и да съвпада с това в случая на а, Комисията по рибарство, те са против. Те, те въобще гласуваха против това споразумение. Ние ще внесем предложение за изменение, в което ще призовем да се гласува против това споразумение, защото не желаем да плащаме такива финансови средства. Благодаря. Изборите в Мадагаскар са на 8 май, т.е. съвсем скоро. Ако всичко мине добре, ще може да дадем зелена светлина и няма да има никакви проблеми. С Мавритания положението е доста интересно. Според нас това е споразумение с развиваща се страна. Такова каквото трябва да е едно споразумение с развиваща се страна. Ако ние, европейците, сме извършвали свръхулов на октопод в региона, нямаме право да правим това в бъдеще. Според мен сме постигнали някакъв напредък в отношенията с други страни. Макар и да имам различни мнения по въпроса за ИТЕР, тук съм на едно и също мнение – значи това са депутати без достъп до море. Ние имаме едно единствено море, това е езерото Кимзе, което наричаме Баварско море. Но въпреки това трябва да се занимавам с темата, а и съм се занимавала с помощта за развитие. Тъй, че гледам на мавританското споразумение малко по-положително въпреки че имаме и опозиция в ЕНП, смятам, че ако сериозно искаме да помогнем за развитието на определени страни, би трябвало малко по-сериозно да помислим как, как да се отнасяме към риболова, крайбрежния риболов в тези страни. Отдавна водим този спор сега не подкрепям горещо споразумението, но така по-съм склонна да подкрепя мнението на докладчика, отколкото двамата колеги, чиято загриженост напълно разбирам. А, наскоро с колегата Улрике Рудос обсъждахме темата. И аз се съгласих с колегата Хъкмарк, който беше казал в нашата група веднъж – Едно време имахме много змиорки и много рибари. Сега имаме малко рибари, малко змиорки и много рибари. В момента имаме малко змиорки и малко рибари. Така че е много важно да се опитаме да обърнем малко повече внимание на устойчивостта и естествено, че е недопустимо да експлуатираме запаси за сметка на други. Трябва внимателно да обсъдим този въпрос. Благодаря. Добре, тези две споразумения ще ги обсъждаме паралелно. Но, доколкото разбирам, по отношение на Мадагаскар, а, графика е същия. Утре в 10 е крайният срок за внасяне на предложения за изменения. Гласуването в комисията е на 4 март, защото на 20 март ще се гласува в комисията по рибарство. А за Мавритания графикът е същия. Добре. Приключихме ли по дневния ред или имаме още нещо? Така, рибата още не е оловена, нито изядена, обаче ние се приближаваме към края на нашия дневен ред. Така че сега всеки ще може да се увери дали ще получи риба за вечеря или не. Аз Например, днес не съм обядвала и очаквам. Така че пожелавам ви приятна вечер.